помощта за Пакистан и възможни последици за европейския промишлен сектор. Ще започнем разискванията, след като изслушаме комисар Дехухт. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми депутати, Европа е много загрижена от разрушителните последици от наводненията в Пакистан. Те разрушиха възможностите за поминък и цели общности в страната. Мащаба на бедствието е безпредседентен за историята на Пакистан. Стоеността на хуманитарната помощ е огромна. Мащаба на кризата изискваше незабавна помощ, като се отчете и стратегическото значение на развитието и сигурността на Пакистан за стабилността в региона. На 16 септември Европейски съвет призова за пакет от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за подпомагане на възстановяването и дългосрочното развитие на Пакистан. Първоначалната реакция на Европейския съюз беше бърза и щедра над 320 милиона евро бяха отпуснати като първоначална сума. Държавите, членки Европейски съюз, предоставиха тази помощ като финансова помощ и като нефинансова помощ. Европейският съвет признос, призна, че е необходима също така и помощ за развитието, както и мерки за възстановяване и растеж. Търговията по този начин е част от дългосрочната реакция спрямо продължаващата криза. За тази цел на 7 октомври комисията прие предложение за еднократно замразяване. едностранно извинете, замразяване на митата за стоки внасени от Пакистан. Комисията предлага да се либерализират 75 тарифи за стоки внасени от Пакистан, което означава 27% от сегашния внос от Пакистан за Европейския съюз на стоеност 900 милиона евро. Това ще доведе до около 100 милиона увеличаване на внос от Пакистан за Европейския съюз. Целта е да се помогне възстановяването на Пакистан в средносрочен аспект. Също така, в продължение на три години комисията предлага да се предложат и други отстъпки. Над 60% от внос от Пакистан е текстил и текстилни стоки. Затова основно се предлага либерализиране на вноса на текстил и текстилни стоки, а също така етанол и други стоки. Парламентът и съвете Надяваме се, ще действат бързо. За това се надяваме, че от 1 януари 2011 година тези мерки ще могат да влязат в сила. Също времено работим заедно с Световната търговска организация, за да получим разрешение от СТО преди мерките да влязат в сила. Търговските отстъпки трябва да имат економически последици за Пакистан, но същевременно трябва да отчитат и деликотността на, промиш... на състоянието на промишления сектор в Европейския съюз. В това предложение се постарахме да отчетем тази чувствителност, особено що се отнася до текстилния сектор. Нашият анализ показа, че въздействието върху европейската промишленост се очаква да бъде скромно потенциалът на увеличаването на внос от Пакистан с 100 милиона евро означава 0,5% от стоеността на либерализираните продукти, които като цяло възлизат на 24 милиарда. Изпълнението на това решение на Европейския съюз е необходимо, за да може Европейски съюз да демонстрира реална солидарност с Пакистан и да отговори на неговите потребности. Разбира се, необходими са и дългосрочни економически цели, които трябва да бъдат постигнати. Ние имаме календар за дългосрочна. Също така трябват ни и дългосрочни цели. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. И сега ще дадем думата на представителите на политическите групи е ЕНП господин Мело за 3 минути. Благодаря. Госпо, госпожо председател, аз изпитвам пълно съчувствие към ситуацията в Пакистан, но това решение е трагично за Съюза, особено за страни, изпитващи трудности, като Португалия, Испания и Гърция. За пример, текстилната промишленост възлиза на 11% от целия износ. 20% от преработвателната промишленост възли... в преработвателната промишленост 80% е в Португалия. За комисия това може да е малко, но за Португалия е много. Европа не може да иска от тези страни да прилагат толкова категорични мерки, за да контролират дефицита в текущата сметка и след това да взимат решения, които засягат усилията за запазване на работните места. Трябва да кажа, че това решение е нападка срещу обичайните пазарни правила. В никакъв случай не бих защитавал протекционизма, но е необходимо да се защитават правилата на добри и справедлив пазар. Това решение ще даде възможност в Европа да влязат стоки, произведени в Пакистан на цени, е, които са много по-низки от стоките, излизащи от нашите предприятия, просто защото условията на производство там са съвсем различни. Това е нелоялна конкуренция пакистанските фирми нямат социални разходи за работниците си, нямат екологични разходи, много не се вълнуват от проблеми като детския труд, нямат ограничения, свързани с суровините и общественото здраве. Питам се, как е възможно да се вземе такова радикално решение без първо да има обоснован и добре обмислен анализ върху отрицателният ефект върху засегнатите страни. Нека аз да ви кажа какви ще бъдат те. Закриване, фалит на фирми в Европейски си, особено в Португалия, и увеличаване на безработицата. Някой ще трябва да понесе отговорността за това на даден етап – и ако това предложение е неизбежно, тогава умолявам ви, предвидете някои неща, които не са били отчетени, като например ограничаване на квотите. Такива има за етанол, но не и за текстилните стоки. ДДС. Представете си как може тази конкуренция да се понесе от фирми в Пакистан. Що се отнася до суровините, Пакистан не допуска европейските фирми да заобикалят тези изисквания. Благодаря, господин Мело. Сега дам думата на господин Мартин от името на и демократите. Благодаря. Разбирам какво казва господин Мело, но не мога да се съгласа с него. Поздравявам комисията за това предложение и решение във връзка с вноса на 72 вида продукти в Европейския съюз. Защото все пак знаем, 40 милиарда а, долара е сумата, която е по разходите във връзка в, с борбата с тероризма, с наводненията и това наистина е един значителен удар за всяка една економика и държава. Мисля, че по този начин даваме възможност на Пакистан да търгува, което само ще разшири неговия капацитет. Това е интелигентно решение. Това ще помогне Това ще помогне на Пакистан, защото тези 100, 000, 100 милиона евро едва ли могат да бъдат проблем за Европейския съюз, а за Пакистан ще бъдат една много сериозна инжекция. Никой Да, това а, нито един от продуктите, който е предложен да а, бъде махнато митото, а, е от тези, които са а, а, включени в списъка на Американската агенция за а, а, Американската агенция и а, по а, списъка на Доха, споразумението от Доха. В същото време не се дава карт бланш на пакистанското правителство а, да а, прави каквото желая. Напротив, всичко това е под условия, защото а, те, а, правителството в Пакистан трябва да си свърши работата и това е едно добър начин а, да покажем какво можем като Европейски съюз. Благодаря ви, господин Мартин, господин Риналди и има думата от името на АЛДЕ. Уважаеми колеги, господин комисар, разбира се, днес говорим за принципи. Първо, солидарността с една страна, която пострада от природно бедствие, което наистина постави страната на колене. От друга страна, има изисквания за балансирана търговска политика. Комисията предлага да се замразят митата спрямо Пакистан. Европейският съюз правилно избягват да свежда своята помощ само до хуманитарна помощ, а иска да подпомогне на Пакистан да укрепи своята економика, общество. 74 тарифи включват основно дрехи и текстил. Това е практически неизбежно спрямо една страна, която като цяло изнася практически само текстил и облекло. Ние, либералите, предпочитаме подобна помощ, а не само хуманитарна помощ, която не подпомага дългосрочното възстановяване на страната. Обаче не трябва да бъдем наивни, както ни припомни колегата Мело. И призоваваме комисията да не бъде наивна. Този следобед обсъждахме с комисията сложната ситуация на текстилната индустрия в Европа, например, Прато, Италия – това е една ситуация, която вече излезе от контрол и националните власти не могат да контролират ситуацията и голямото, големия брой нарушавания на закона в тази сфера. Европейският текстилен сектор не може да бъде натоварен с разходите за солидарност с Пакистан. За това ви призовавам да се избягват всякакви триъгълни изделки с други страни, които могат да се възползват от това намаляване на митата, да не се влушава ситуацията в текстилния сектор в Европа, например, чрез субсидии, намаляващи стоеността на електроенергията и също така предлагам да се прилагат обмислени мерки спрямо страни, които са преминали през подобни природни бедствия. Надявам се, че помощта за Пакистан ще бъде устойчива и в дългосрочен аспект. Това е от което има нужда тази страна. Благодаря ви. Нека да спазваме времето, колеги. Госпожа Лошвич от Европейските консерватори. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Господин комисар, днес сме се събрали за да разгледаме предложението на Европейската комисия да се окаже помощ на Пакистан да се справи с последиците от наводненията. 14 милиона души пострадаха от наводненията. Да не говорим за огромните щети. Всъщност целият свят ще пострада. Защо? Защото памукът, който е всъщност бяло злато, е, е, се произвежда, е всъщност е, стоката, е, в която също Пакистан е много голям производител на памук и ще се увеличи цената на облеклото. Памукът се използва в голяма част от дрехите, които носим, но също така се използва и в книги и много други стоки, които използваме всеки ден. Живеем в период на криза. А, тук говорим за повишаване на цените, така че проблемът е много сериозен. Благодаря, каза председателката, господин Порто, с една минута. От Обединената европейска левица. От една страна, са тези, които извличат полза от навлизането на стоки от Пакистан в Европа. От друга страна, имаме един малък брой големи компании, които са на територии извън пострадалите от наводненията в Пакистан обаче те ще, те ще са тези, които ще спечелят от предложеното от комисията. Това е реалността. Това няма да са бедните, пострадалите, малките деца или е, болните и възрастните. Не, това ще са големите търговци, които ще извлекат полза. Така че ние всъщност е, даваме оръдия в ръцете на именно а, тази несправедливост, а именно по-нататъчното обогатяване на богатите. Това е невъзможно да се направи, а го има в предложението на комисията. Благодаря на господин Портас, а сега от името на EFD е Дартмут. Много често се чува критика по адрес на министър-председателя Дейвид Камерън, обаче той беше прав, когато поиска търговски отстъпки и привилегии за Пакистан. Той поиска ли, помоли, казвам го това внимателно, защото точно британски министр-председател трябва да моли за това. Петата по големина економика в света, обиденто кралство, няма собствена автономия да определя собствена търговска политика, дори и със страните от британската общност. Независимо от това, в интерес на Обединеното кралство е Пакистан сега да получи търговски отстъпки. Рядко се съгласявам с Дейвид Мартин, но съм съгласен с това, че Пакистан не е само развиваща се страна с 170 милиона души население и стратегическа граница в Афганистан. Това също така е страна, която има 30 ядрени бойни глави. Последиците за сигурността от срива на Пакистан като държава, ще бъдат опустошителни за сигурността на целия развит свят. Търговските отстъпки за Пакистан на този етап може би ще помогнат да се предотврати това. Благодаря ви. Господин Каспари от НП за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Да не забравяме колко драматично беше положението в Пакистан преди няколко седмици и днес все още много територии са наводнени, територии по-големи отколкото много държави членки. Десетки хиляди души живеят в тежко положение. Училища, болници все още не могат да функционират. Животът на милиони беше опустошен. Всички знаем, че трябва да помогне. Проблемът обаче е, че не искаме да си цапаме ръцете. И всъщност искам да кажа, че искаме да че ние искаме да помогнем, но не искаме да дадем пари за това. А как можем да помогнем? Чрез търговията. Има притеснения и е напълно редно да водим дебата. Комисията не предлага да се използва общата система за преференции, което е хубаво. Избрания подход е разумен, т.е. да се използва СТО като средство за предоставяне на помощ чрез самопомощ. Все още остават много въпроси, на които няма отговор. Какви ще са последиците за Европа? Като чета документа на комисията, в началото се казва, че се предполага, че ефекта за Европейския съюз ще бъде 100 милиона евро. Всъщност за какво става дума? За прехвърляне на големи суми пари ли? От друга страна ще има пропуснати приходи от митнически сборове. Това съразмерно ли е? Има ли смисъл да се отказваме от 80 милиона като митнически сборове. Точни ли са разчетите? Искам комисията да ни предостави точна информация. Твърдо съм убеден, че трябва да помогнем на Пакистан и трябва да убедим гражданите в Европейския съюз, че именно това е начинът, но, заедно, но не по-малко твърдо убеден съм, че господин комисар трябва да използвате тази възможност днес и през следващите няколко седмици да обясните на всички депутати, защо мерките, които предлагате, са обосновени, обосновани защо ще дадат резултат и трябва да използвате възможността да обясните на фирмите в страни като Португалия, Испания и други държави членки за това как могат да се справят с проблемите. Това е начина да се постигне мнозинство подкрепа на вашето предложение. Предстои много работа, за да се убедят другите. Господин Суста, две минути. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да сме съвсем наясно в, по отношение на кризата, а, в която е са държавите членки, но аз си мисля какво, каква е логиката, която вдъхновява някои европейски страни и комисията а, да предложат такова нещо. Тази мярка, която предлага комисията, ще предизвика много жертви в много сектори на промишлеността, най-вече в текстилната. Не знам как се получи така, че стигнахме до такива изводи. Някои хора казват, че е важно за Европа да предприеме действия на международно ниво. И моето уважение обаче не Европа решава, а просто се решава по този начин да се намали натиска от страна на тероризма върху някои политически системи и институции. А това всъщност не е помощ за пострадалите от наводнението. Текстилната промишленост изобщо не се развива в районите, които са потопени в момента следствие на наводненията. Фин... Например, промишленото производство в Европа е, като че ли се дефинансира и е, финансите отиват е, в други части на света и за това ги интересува някои кръгове. Именно това. Благодаря, Суста, господин Карим. Бих искал да благодаря на колегите Мартин и Каспари за много полезните им бележки. След наводненията пътувах до Пакистан да се убедя лично в това какъв е мащаба на бедствието. Бедствието, причинено от наводнението, е най-голямото природно бедствие в историята на Пакистан. И изобщо не можех да си представя това, което видях. Срещнах се с министър-председателя на Пакистан на 22 септември. Той беше много благодарен на Европейския съюз за реакцията му и той смяташе, че това е една много смела реакция, така както това беше описано от комисар Дегух. Трябва да сме абсолютно сигурни, че ще продължим да реагираме по подходящ начин. В момента комисията подготви предложение за намаляване до нула на тарифите за 20, по 27 стоки и да подпомогне увеличаването на внос от Пакистан с 100 милиона евро годишно. Ние трябва обаче да гарантираме това, че политическото споразумение на европейско ниво ще бъде превърнато в действие, което ще подпомогне Пакистан във времена на огромна е, във времена на огромно бедствие. Наистина, ние трябва да сме честни и справедливи в нашата реакция, но това не трябва да ограничава нашите амбиции. Търговските отстъпки, предлагани на Пакистан, трябва да представляват една дейност Европейския съюз, която доведе до значителни резултати, като отчита и чувствителността на нашата собствена промишленост, както и промишлеността на членовете на СТО, особено най-малко развитите страни. Смятам, че ние сме били смели и амбициозни с това предложение, но най-вече ние сме били честни и справедливи към себе си и към народа на Пакистан. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Хигинс. Госпожо председател, 20-те милиона засегнати от неодавнашните наведнения имат нужда от непосредствена помощ, особено 100 милиона деца, които, чието живот е изложен на опасност. Милиони ферм, дребни фермери сега са изоставени на, на милостта на земевладелците, Ликвидирането на едрите земевладелци и тяхната власт и разпределението на земята е ключ към устойчивостта. Преди 140 години ирландците проведоха подобна битка за борба срещу земевладелците. Намаляването на митата трябва да облагодетелства бедните, а не богатите индустриалците. Дребните фермери трябва да могат да извлекат полза от добрите, от съответните цени на международните пазари. Благодаря госпожа Москардини за две минути. Госпожо председател, господин комисар, всички ние сме много разтревожени от ужасните последици от наводненията в Пакистан а, върху неговата промишленост, економика и начин на живот. Комисията се концентрира върху премахване на тариф, митническите тарифи за текстилните а, продукти най-вече, което достига до размер от 200 милиона евро. Този сектор е в а, периферията на Пакистан като територия, а не в онези централни части, където е, е наводнението. Ето защо от тази помощ ще а, извлекат полза само елита. Това би могло да доведе обаче в Европа до някои а, неприятни ефекти, да се загубят много работни места. Е, интегрираните мерки а, и търговските преференции са хубаво нещо, но, господин комисар, ние знаем, че това са изключителни мерки, за да се помогне на една бедна държава, която пострада толкова силно от природното бедствие, но също така пострада от економическата криза. Но не трябва да забравяме, че Световната търговска организация не е изработила необходимите правила, за да може да се подпомага по един по-ефективен начин една такава държава. Може би трябва да се помогне на Пакистан а, по отношение на това да започне да произвежда и други а, продукти, за да може да обогати своят а, списък от експортни стоки. Но а, ние трябва да уважаваме всички договори, които са сключени до сега с. А, държава, държавите. Благодаря. Мускардини Андрес Баре има думата. През юли тази година хиляди загинаха и още повече имат и продължават да имат крещеща нужда от хуманитарна помощ. 11 милиона беше помощта отпусната от Испания – това е стратегическа помощ за развитието на Пакистан. Комисията предложи 27 тарифи, които да извинете, 75 тарифи, които да бъдат замразени. Разбира се, това ще има въздействие върху редица държави членки на Европейския съюз, включително и за приоритетните им отрасли. Етанола и текстил ще бъдат основните продукти внасени от Пакистан. Комисията каза, че списъкът на продуктите не може да бъде променен. Испания представлява 16% от търговията с текстил. В региона Валенсия това е един от основните сектори, текстилния сектор – това е водещия сектор в Валенсия. Обемът е по-голям, отколкото във Франция, Италия или Германия. По този начин вие ще намалите пазара на текстил в Европа и това неблагоприятно ще засегне най-вече Испания. Във вашия анализ дали разгледахте внимателно капацитета за производство на Пакистан? Дали разгледахте ситуацията в текстилния сектор на Пакистан и дали ще провеждате ежегодно оценка на въздействието на това предложение? Председателят, благодаря. Сега господин Фялнер. Госпожо председател, господин комисар, искам да кажа, че тази либерализация на е, на митата за Пакистан е мярка, която приветствам. Аз съм впечатлен от е, комисията и съвета, които действаха по решителен и начин. Има нужда от неотложни действия, но каква ще бъде ползата от парична помощ, ако заедно с това, чрез тарифните бариери, пречим на бедните да се изправят на крака. Ето защо трябва да се либерализират сериозно те 75 тарифни линии. Това е добър отговор на катастрофата, засегнала тази страна. Парламентът трябва да поеме своята отговорност. Ние трябва да реагираме бързо. Не бива законодателния процес да се точи, тъй като Пакистан има нужда от помощ сега, а не след една година и трябва да сме наясно с това. Много съжалявам, че има толкова силна съпротива срещу тези мерки. Води се една кампания започната от текстилната промишленост в Европа, която се бои от засиления износ на Пакистан. Но това не е единствената цел. Целта е не е да бъдем заливани, целта е Пакистан да може да се изправи на крака. Свободата на търговията, солидарността, твърде често ние възхваляваме тези принципи, само, че въпросът е да минем от думи към дела. Днес трябва да направим всичко, което е необходимо и днес имаме възможност да покажем, че на практика защитаваме принципите на свободната търговия, за които толкова често говорим. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Много колеги поискаха думата ще дам думата само за по една минута на не повече от 10. Благодаря, госпожо председател. В краткото си изказване искам да кажа, че съм несъгласна с повдиган премахването на тарифите, метническите за 27 пакистански групи от стоки, защото това означава загуба на работни места не само в Италия, но и в цяла Европа и то в сектор, в който и без това вече проблемите са доста сериозни. Ние искаме да помогнем на малките и средни предприятия, но именно те са множеството в сектора който ще бъде най-тежко засегнат от такава една помощ. Да не говорим, че Пакистан вече е а, наложил своите износни мита върху някои от тези а, продукти на базата на памук в Европейския съюз ние бихме могли а, да вземем и други решения, ако при строежа на шосета или други използваме труда на а, хора от тази държава. Да, благодаря ви, госпожо комисар, господин комисар. Благодаря ви. Не е много лесно да се води една фактологична рационална дискусия, когато знаем, че хиляди деца са бездомни, че милиони са бездомни, че толкова много хора живеят в ужасяващи условия. Смятам, че е важно за Европейския съюз да окаже бърза помощ. Проблемът обаче е, че предлаганите мерки трябва да помагат хората, които имат нужда от тази помощ. Бих искал да получа повече информация. Когато разглеждаме текстилния сектор и помощта, за този сектор, дали помагаме на хората, които имат най-вече нужда от помощ. Второ, ако искате да помагате по този начин, трябва да мислите и за последиците за Европа като цяло. И изобщо смятам, че има една ситуация, в която ние задължително трябва да предоставяме помощ, но ние трябва да помагаме на хората, които имат най-много нужда от помощ. Госпожа Ламберт. Благодаря. Само да реагирам на някои от нещата, които бяха казани тук. Пакистан сега иска да помогне сам на себе си след катастрофалните наводнения. Ако фабриките са в райони засегнати от наводнения, те няма да могат да произвеждат. Пряката помощ е много малка спрямо потребностите разпределението на приходите от допълнителните и допълнителния износ е много важно. Знаем, че има потребности в областта на училищата, болниците, пътищата и така нататък. Това е нещо, което трябва да направят демократично избраните власти в Пакистан. Но тук се спомена и за необходимостта от по-голямо разнообразие. Ако Пакистан имаше по-разнообразен индустриален сектор, нямаше да спираме вниманието си на текстилната промишленост. Така че умолявам ви да дадем възможност на тази страна да, е, да се изправи на крака. Благодаря. Господин Ферера има думата. Да, благодаря. Трагедията в Пакистан изисква проява на европейска солидарност, но това не означава, че трябва да застрашим съществуването на текстилната промишленост в европейските страни. Има и други начини да покажем своята загриженост, да подпомогнем реструктурирането, възстановяването на тези региони, които са пострадали Търговските а, а, тарифи не са дългосрочна мярка. А освен това, текстилната промишленост в Европа е най-развита в страните, които са най-силно засегнати от економическата криза. Защо трябва допълнително да създаваме безработица? Ние имаме нужда от всички работни места в текстилната промишленост на Европа. В текстилната и а, обувната промишленост имаше предвидени а, програми с а, сериозни суми за подпомагане на развитието им, но не се получи. Господин Морган, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че е парадоксално, че Европейският съюз вместо да защитава работните места в Европа, всъщност ги подкопава. Въпреки хуманитарната риторика, предлаганите мерки няма да доведат до добри резултати. Облегчаването на вноса на дрехи и текстил от Пакистан излага на риск производствения сектор – в Европа 20 000 работни места са застрашени, 120 000 работни места са застрашени, в Европа 40 000 от тях в Италия. Европейският съюз и държавите членки страдат от внос на фалшифицирани стоки от Азия, особено Китай. Комисията не може да вреди на Италия, защото при нас е представен 30% на текстилния сектор. Нашите МСП трябва да бъдат подпомогнати да се справят с кризата и за това трябва да се въвеждат мита за стоки внасяне от Азия. Председателя, благодаря ви. Господин Папа Николао. Благодаря, госпожо председател. Преработвателната промишленост. Нека да ви напомня, че Пакистан е четвъртият най-голям производител на памук в света. 9%, на него се падат 9% от световното производство. Така че представете си колко сериозен е този въпрос. Естествено, ние не искаме протекционизъм, искаме либерален и отворен световен пазар. Колегите вече споменаха като например господин Мело, че има страни с текстилен сектор, който изпитва трудности. Нека да контролираме изпълнението на тези мерки. Така че нека да каже комисията какви механизми са предвидени, за да може подкрепата за Пакистан да не доведе до отклоняване на средствата по начин, който да е във вреда на европейските фирми. Благодаря, господин Кели. Нямам намерение да навлеза в а, детайлите на ситуацията. Аз разбирам стратегическото значение на Пакистан. Както каза господин Карим, важно е за всички нас да има стабилен режим там в този, тази част на света, но в същото време знаем, че Съюза е положен на основите на просперитета и мира и той трябва да предоставя такива възможности за мир и развитие и процъфтяване и на други части на света господин Хигинс и други от, леве, от ляво, искам да ги попитам как ще се гарантира това, както и другите попитаха, как ще се гарантира, че помощта ще отиде при тези, които имат нужда. Благодаря, господин Кели. Благодаря ви. Хуманитарната катастрофа е огромна. Смятам, че Европейският съюз е длъжен да реагира бързо и да предостави помощ и мерки за гарантиране на устойчивата економика. Това е основният принос на Европейския съюз във времена на криза. Но не смятам, че тарифните отстъпки ще бъдат достатъчни. Разбира се, трябва да сме сигурни, в това, че парите ще отидат в правилна посока, особено що се отнася до сектора на биоетанола. Въпросът ми към комисията е дали предлаганите мерки ще доведат до дългосрочни решения за пакистанския народ. Дали може да анализирате последиците за европейския пазар? Благодаря ви. Председателят. Сега госпожа Силвестрис. Питам се, давате ли си сметка, че в този момент ние не говорим за помощ, говорим просто за търговски преференции? И по този начин възможно ще има възможност Пакистан сам да излезе от кризата. Не знам дали а, си давате сметка за това. Е, искате ли да отговорите? Аз не мисля, че сега е уместно да водим спор мисля, че ние трябва да умислим мерките много внимателно, за да може помощта, която осигуряваме, да бъде устойчива и с дълготраен ефект. Ефекта върху Европейския съюз е друг въпрос. Господин Силвестрис има думата. Госпожо председател, няма съмнение, че е необходимо да се намесим след катастрофалните наводнения в Пакистан. Днес обаче трябва да се попитаме каква, от каква точно помощ има нужда тази страна и каква помощ може да предостави Съюзът. Трябва да действаме бързо, но ефективно. И именно ефективността на предложението на комисията ме изпълва с съмнение. Там ми се струва, че има доста недостатъци. И по отношение на текстилния сектор, ползата няма да бъде огромна, тъй като е възможно да създадат нови напрежения и проблеми в Европа. Ще се подкопае допълнително, без друго затруднен сектор и ако насърчаваме износа за производителни, за произвеждащи фирми, ми значи ние ще подпомагаме фирми в области, които не са засегнати от наводнение. Нека да помогнем на районите, които са засегнати от наводненията. Според мен замразяването на митата е погрешния път. И не сме съгласни. Благодаря господин Силвестрис. Това беше последното изказване в рамките на спонтанните изказвания. Господин комисар, имате думата. Госпожо председател, първо бих искал съвсем ясно да кажа какви са цифрите, за които говорим. Става въпрос за търговски обем от 900 милиона евро, а ефекта ще бъде допълнителен износ от Пакистан за Европа от 400 милиона. И така, само за 50 милиона става въпрос, като баланс в крайна сметка на Европейския съюз. Просто ще има Пакистан една по-добра позиция да експортира, да изнася в Европа а другите вносители в Европа ще загубят известна част от пазара. на Европейския съюз. Казвам това, а, защото беше споменато, че 120 хиляди работни места ще бъдат а, загубени. А, ами, ако използваме калкулатор, ако 120 хиляди работни места бъдат загубени, защото 50 милиона повече ще влязат в Европейския съюз, това значи, че всичко би могло да пропадне много лесно, ако има и нещо друго, защото само 50 милиона става дума. Разбира се, в текстилната промишленост знаем колко е голяма чувствителността и знаем какви са проблемите – на текстилната промишленост в Европа. Но а, спалното бельо мисля, че не е сред основните продукти на текстилната промишленост на Европа. Напротив, а, има полуфабрикати, т.е. полуготови продукти, които ще идват от Пакистан и а, след това европейските фирми а, ги ам, дооформят и по този начин мисля, че ще спечелят и европейските фирми. То, ето защо смятаме, че това е едно добро предложение за Пакистан и в същото време не е а, съсипващо а, за производството в Европа, защото знаем, че всички живеем в времена на криза. А сега по въпроса за износа на памук. Наистина Пакистан е един от основните производители на памук. Това, което имам предвид обаче е, че в момента в който имаме неразбирателства, ние трябва да поискаме от Пакистан да получава нашата собствена текстилна промишленост достатъчно памук, за да може да произвежда. защото в момента за определени а, видове памук търсенето е много голямо, защото в Африка се произвеждат, се отглежда едни видове памук, обаче те не са тези, които се търсят най-много. А Пакистан произвежда от видовете памук, които се търсят най-много. Ето защо е добре да можем да поискаме под условия от Пакистан да снабдява нашата текстилна промишленост с памук. И така, ситуацията е такава. Ние имаме нужда от повече помощ и от повече търговия. Това е което Пакистан ни казва. 320 милиона евро вече са дадени. Ние ще продължим да даваме помощ, но това е помощ. Това не е търговия. Това е възможност да се даде шанс на пакистанската економика да произвежда, да увеличи броя на работещите и да даде възможност на хората да се хранат и да си стъпат на краката. Ето това е предоставяне на търговски възможности и производствени възможности на Пакистан. Това означава, че хората, които ще извлекат полза а, ще са много повече от това, което беше упоменато. Разбира се, с помощи ние не можем да съживим економиката, да й дадем възможност да започне а, да се развива. Освен това, не трябва да забравяме, както беше изпоменато в пленарна зала, че говорим за един регион, който жестоко пострада доста членове на Европейския парламент от, Италия се изказаха. Това е разбираемо, но в същото време не трябва да забравяме, че ние трябва да им помогнем. Това е много чувствителен регион, геостратегически много важен и за нас. За нас и за нашата сигурност. и би могло да бъде изключително опасно за Европа, ако този регион загуби своята стабилност. Ето защо ние трябва да направим необходимото, за да може региона да остане стабилен. Ето това е така цялостната схема от мерки, които ще приложим политическите дискусии с пакистанските власти – ще имаме срещи на високо равнище. Няколко официални лица от Европейския съюз посетиха и ще посещават комисар Георгиева във връзка с а, оказването на помощ. А, а, беше там а, и също така ние ще развиваме и економическата помощ. Аз съм убеден, че помагайки на Пакистан, ние до някъде помагаме и на себе си. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, господин комисар. По този начин приключваме разискванията по този въпрос. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на госпожа Мускардини